Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen, herzlich willkommen. Добро утро, уважаеми колеги! Добре дошли на заседанието на нашата комисия. Днес сутринта имаме доста гласувания в дневния ред, но първо мисля, че трябва да пристъпим към дневния ред така както е представен и Имам три забележки във връзка с програмата. Госпожа Кортинес помоли да бъде изтеглена напред точка 11 при гласуването, защото тя трябва да напусне по-рано, така че ако нямате възражения, ще а, изтегнем точка 11 като нова точка 5, а в точка 4 е, ще стане дума за моя доклад, той ще гласуваме моя доклад е, за е, Implementing Powers. След това точка 8 подход на общността за превенция на природни причинени от човека бедствия ще бъде отложена за следващото заседание, защото в този доклад ще се включи и темата за вулканичния облак в Исландия и е, за това отлагаме тази тема за следващото заседание. Освен това, тази сутрин беше внесен доклад от делегацията, която отиде в Исландия и искаме да включим е, този доклад като нова точка преди да дойде председателят, така че това ще стане преди точка 18. Т.е. след точка 17 ще имаме точка 17а. Ако сте съгласни, това да бъде нашия дневен ред на заседанието. Добре, имаме превод на всички езици, освен естонски и латвийски. След това точка 3 от дневния ред – е, виждате, че ще става дума за докладите на Флоренц, е, за които ще се гласува на 22 юни и след това доклада на Естер Ланге за биоразнообразието на 14 юли. И а, е, нашият член на комисията Карлан Лукас, е, много известен в нашата комисия, е първият е, е, депутат от Зелените, който беше директно избран за член на британския парламент. Нека да му честитим. Виждам, че Зелените аплодират много активно. Пожелаваме му всичко добро. Докладът за Тимба ще бъде поет на негово място от Сато Хаси, така че тази тема не се губи, просто Сато Хаси поема доклада. След това, мисля, че сте научили, че генералният секретар на ООН е, предвижда избора на жена генерален е, секретар е, за секретариат Климат. Това е госпожа Кристина Фигерес. Пожелаваме и успех при тази трудна операция да събере останките от е, Копенхаген и да подготви е, всичко във връзка с е, преговорите за климата в Бон. Те са в подготовка на среща в Канкун. Госпожа Фигерес е много опитна. Тя от 95-та година е участвала в в преговорите за климата за Коста Рик. Също така е била член на изпълнителното бюро е, на е, механизма за развитие на климата заедно с латиноамериканските държави. Знаете, че този инструмент е, има за цел защита на климата. Аз написах на госпожа Фигерес писмо и е, мисля, че сега можем да благодарим на отиващия се генерален секретар Иво Дебор, който винаги е бил на наше разположение като партньор и е, имахме и видеосесия тук в парламента, естествено имахме контакти с него и в Копенхаген, той е, извърши наистина една чудесна работа. Аз искам да посоча също съобщението на комисията от миналата седмица за защита на климата от госпожа Елгарц, анализ на опциите да се премине към економии на 20%. Това е тема, с която се занимаваме в комисията. Спонтанно казано, аз съм доста разочарован, че комисията повече като че ли не проявява смелост, проявява едно резервирано държание да надхвърли тази цел от 20% и въобще да е, съдейства за изпълнението на една подобна цел и аз мисля, че е, това ще бъде е, предмет на дискусия през следващата седмица. Слънцето грее обаче виждам, че шторите се спускат, поне докато гласуваме и няма да можем да виждаме слънцето. Така че съобщението на комисията във връзка с червената с пътната карта за Канкун. Това ще бъде също част от нашата дискусия. Искам да посоча също и една работна среща, която сме организирали за четвъртък 10 юни от 9.15 до 12 часа за стратегията С 2020. Много бързо се развиха нещата. Тази стратегия, е, за нея нямаше възможност комисиите да се занимаят по-подробно с нея в парламента, но беше изказано е, многократно желанието Комисията по околна среда да организира работна среща с представители на неправителствени организации на комисията. Поканени са обаче и други участници на 10 юни в е, тази среща, която ще се занимава с стратегия 2020 и е, предизвикателствата към устойчивото развитие и опазването на околната среда. След това имаме и е, един екип, който се ръководи от е, заместник-председателя Корин Лепаш. Значи, това е екип е, снимачен, който ще направи няколко снимки. Това е предвидено. Няма да разглеждаме сега одобрение на протоколите. Това ще отложим за следващото заседание. Преминаваме към точка 4, доклад от делегацията в Испания от 22 до 24 март. Малко късно, обаче в декември, поради среща в Копенхаген, не можахме да намерим време и затова посетихме Испания едва през март 2010. Имахме подробни разговори с държавния секретар по околна среда и опазване на климата е, обсъждахме опазването на климата и амбициите на Испанското председателство да сплоти Европейския съюз около тази тема и да започне следващи стъпки в е, тази област. Също така е, тема на разговорите беше трансплантация на органи, защото в Мадрид се състоя световна среща по тази тема при която нашите двама докладчици Миколашек и Перейро ръководиха работни групи, а аз произнесох реч при откриването и също така посетихме Испанския център за трансплантация на органи. Испания е пример в това отношение и тук сме провеждали такава дискусия. Мисля, че и законодателните актове, които приехме, ще помогнат на останалите европейски страни да достигнат стандарта на Испания в областта на органовата трансплантация. Интересно беше естествено да установим контакти с депутати от парламента и сената. Те участваха много активно в среща с нашата делегация, имаше много депутати и е, селското стопанство, означаването на храните, доклада на госпожа Замър. Това бяха най-често обсъжданите теми на тази среща. Е, означаването, е, знаете, на лицевата страна на опаковката на продуктите, а това беше една от основните теми, а също и отпадъците, защото Испания има проблеми с това. За мен а, беше много интересно а, да отбележа, че а, а, Имахме и срещи с испански неправителствени организации, които бяха много добре подготвени и ни насочиха към проектите, които се предвиждат за изграждане на големи автомагистрали, опазване на околната среда, защита на природата ще има една железопътна линия Толедо Силдат Реал, която минава през природозащитена област и неправителствените организации помолиха както комисията, така и парламента да упражнят необходимия контрол – е, за спазването на европейското законодателство е, в тази сфера. Greenpeace е, се концентрира върху доклада, свързан с проблемите с опазването на крайбрежните зони. Ние сме включили такива теми и днес. Испания е, има доста проблеми с е, управлението на крайбрежните зони поради туризма и е, натиска на паричния капитал като че ли е по-голям в случая, отколкото този на природния капитал – и също така е, говорихме е, и по теми свързани с селското стопанство и използването на генномодифицирани организми в Испания и проблемите на биологичното земеделие. Продължихме е, с посещение на станцията за опазване на природата с презентация за управление на горите, значението на горите в Испания наистина е голямо и ни беше представено в кратка форма изобщо всичко, което е свързано с проблемите с горите в Испания. В общи линии това беше програмата на тази седемчленна делегация. Много делегации обаче, мога да кажа, са склонни към едно доста хаотично поведение и тази делегация накрая се превърна от седемчленна в двучленна и за това мисля, че трябва да се обърне внимание на този проблем, защото не е учтиво спрямо домакините делегацията да се разпадне по този начин и накрая да останат двама човека. Повтарям още веднъж, просто това не е красиво спрямо хората, които ни оказват прием. Това са моите встъпителни думи. Аз мисля, че Карен Кан може да разкаже за опазването на горите. Тя присъства на тази среща. Добре, сега а, нека да обърнем внимание на недостатъците в тази голяма страна членка Испания, която в момента е поела и председателството на Европейския съюз. Дами и господа, сега стигаме до точка 11, която изтеглихме напред. Това е доклада, който аз изготвих за изпълнителните правомощия. И сега преминаваме към гласуване. Изменение 15, разделно гласуване по първата част. Въпрос кой е за първата част? Благодаря. Кой е против?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 Втората част е отпаднала, защото първата част е, е отхвърлена благодаря на, за указанията от секретарията. Тогава продължаваме с изменение 23. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 24. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 25. За? против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 26 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 с разделно гласуване. Гласуваме по първа част, кой е за,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 против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се. Не, извинете, нека да проверим а, чрез електронно гласуване. Край на гласуването. 24 за, 28 против, отхвърля се. След това изменение 7 за. 7 и 35 са идентични. За, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим чрез електронно гласуване 7 и 35. Край на гласуването. Да, отхвърля се. След това идентични 36 и 37. Кой е за 36 и 37? против. Въздържали се. Приемат се. 38. За. 38 отпада, защото сме приели 7,35. Тогава преминаваме към а, Към едно отпада, едно отеглено. След това преминаваме към 9. Отпада. 10 не отпада. гласуваме към, по първа част на изменение 10. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част отпада. И третата част също отпада. И стигаме до последната страница, изменение 11. Отпада. Преминаваме към 12. Кой е за изменение 12? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 13 отпада. 14 отпада. Изменение 4. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега престъпваме към окончателно гласуване, електронно гласуване, начало на гласуването. А, е НП има три гласа повече. Още един глас в повече виждам тук. Така. Значи 52 гласа за, 0 против, 5 въздържали се с това Докладът се приема с единодушие. Благодаря за гласуването. И сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. И това е ограничение на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване. Тук имаме доста компромисни изменения, което до голяма степен е, облегчава гласуването. Също така имаме и консолидирани изменения. Е, ще гласуваме консолидирано изменение едно. Кой е за? Благодаря. Против въздържали се, приема се. След това компромисно изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Също се приема. Компромисно изменение 3. За? Против? Въздържали се? Приема се. Консолидирано изменение 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. След това консолидирано изменение 4. За? Против? Въздържали се? Нека да проверим че с електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се с много малко гласове, 27 срещу 29. След това консолидирано изменение 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Можем да проверим чрез електронно гласуване консолидирано изменение 5. И край на гласуването. 33 на 23. Ясно мнозинство. След това компромисно предложение 6. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. След това, член 1, изменение 13 на докладчика, кой е за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с следващата страница в средата 112. Изменение 112 на господин Соник. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Страница 5. 146. Крис Дейвис. Кой е за 140 и 144, извинете, за 144 на Крис Дейвис. За, против, въздържали се, приема се. Следващата страница 145 всички изменения на Дейвис, т.е. измененията на зелените – господин Соник е срещу цялото изменение, така че ще гласуваме по оригиналния текст. Това са правилата. И тук, ако погледнете на страница 6, ще видите, че е предвидено разделно гласуване в три части. Ще гласуваме по първата част. Сега 145. Кой е за? против, въздържали се, приема се. По втората част за, а, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващата страница 152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 против, въздържали се, приема се. 24 за, 25 извинете за, против, въздържали се, приема се. След това страница 9 179, част 2 на докладчика. Кой е за 179, втора част? Е, против? Нека да проверим, че с електронно гласуване по 179, част 2. Край на гласуването. 25 на 31. Отхвърля се. Сто осемдесет и три на мерки Свестлун и 317. По тях ще се гласува заедно кой е за против, въздържали се, отхвърля се. А, вносителите на изменението гласуват срещу собственото си изменение. Добре. А, изминете страница 10 сме сега, 190, изменение на Крис Девис за, против, въздържали се, отхвърля се. 191 за, против, въздържали се, приема се. 192 за, няма да се гласува сега, значи преминаваме към 193 на Крис Дебис. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Облегчавани ни живота тук. Това гласуване Веднага минаваме с голям скок на страница 22. Вижте колко хубаво. Изменение 50 на докладчика. Гласуваме по него. Кой е за? Против. Повтарям още веднъж страница 22, изменение 50. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Не знам дали всичките имате еднаква номерация на страниците с моята. Значи, при мен е 22, при вас е 23. Виждам, че се разминават страниците. Изменение 51 за, против, въздържали се също се приема. 274 Вестлунд за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 275 за, против, въздържали се, приема се. 277 за, против, Нека да проверим, че с електронно гласуване по изменение 277 край на гласуването. Малка е разликата. 29 на 28, т.е. приема се с един глас повече. Е, този, който напуска залата, бива наказан. Е, просто въпрос на секунди е. 276. Изменение 276 на Вестлунд. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 55 за. Против? Въздържали се? Приема се идентични са 278, 279, 280 за, против, въздържали се, приемат се. 56 е оттеглено, 281, кой е за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, приема се. 282 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 283, 284, 285. Гласува се в блок, защото са идентични за, против, въздържали се, приема се. След това 286-287 за, против, въздържали се, приемат се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, приемат се. 288 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, приема се. 289 за, против. Нека да проверим, че с електронно гласуване по 289 Край на гласуването. Приема се. 32 на 26, ясно мнозинство, 292, изменение 292 за, против, въздържали се, приема се. Сега 291 за, против, въздържали се, приема се. 294 за, против. Да проверим, че с електронно гласуване по изменение 294. Край на гласуването. Приема се. 31 гласа за, 27 против. 296. Изменение 296. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 67. Сега. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. След това преминаваме към а, анекс 3 на Sonic. Значи 306, 307 и 308 са идентични. Кой е за тези изменения? Гласуват сен блок. Кой е против? Въздържали се? Отхвърлят се. Ах. Сега изменение 70 на докладчика. Първата част вече я гласувахме. Сега гласуваме по 2, 3, 4 и 5. Сега гласуваме по втора част на изменение 70. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Нека да проверим всъщност чрез електронно гласуване по втората част на изменение 70. Край на гласуването. Е НП имат един глас повече, така че една карта трябва да се извади. 30 на 28. Приема се с 30 гласа за. сега гласуваме по третата част. Кой е за? Против въздържали се. Виждам ясно очертано мнозинство, но нека да проверим още веднъж. А, всъщност, като че ли а, гласовете за и против са равни, затова нека да проверим а, чрез електронно гласуване край на електронното гласуване. Почти същия резултат. Един просто не гласува, за това приема се. А, и сега, четвърта част, да видим там как ще се разпределят гласовете. Кой е за? Против. Още веднъж ще проверим чрез електронно гласуване по четвърта част. Край на гласуването. Приема се пета част. Кой е за петата част? Кой е за? Против? Тук ясно се очертаха мнозинствата. Отхвърля се. 310 сега. Първа част. Кой е за? Против? Нека да проверим чрез електронно гласуване. Край на гласуването. А, 29 на 28. Виждате съвсем малка разлика. Сега, 311. Кой е за? Против. Нека да проверим. 311. Край на гласуването. 30 на 28 приема се. След това 39 първа част. Кой е за? Против. Приема се. Нека да проверим чрез електронно гласуване 309. Първа част. Край на гласуването. Струваше си проверката чрез електронно гласуване 29 на 29 гласа. В този случай So, wir kommen zu 314. Part... отхвърля се. 314, първа част. с 313 час първа и 315 час първа. Гласуваме по тези три изменения. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се. Also 71 Rapporteur war da auch dabei. Das ist abgelehnt. Dann че при 71 беше включен и гласа на докладчика и беше отхвърлено. Тогава преминаваме към 314 втора част и 71 втора част гласуват се заедно. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 313. Втора част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 314. Трета част. 71. Трета част. Кой е за? Тези изменения. против, въздържали се, отхвърлят се. 313 трета част. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 314 четвърта част. 71 четвърта част, 314 четвърта част. Кой е за тези изменения? Против. Отхвърля се. след това 314 пета част, 71 пета част, 313 пета част, кой е за? Е, против. Въздържали се, отхвърлят се. 314 шеста част, кой е за? Против. Въздържали се, отхвърлят се. 71 шеста част, 313 шеста част, кой е за? Против. Отхвърля се. 313 част 7. Кой е за? Против. Отхвърля се. Wir fahren fort bei 300. Продължаваме с 315, втора част на Бренти Маркис. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. След това някои изменения отпадат. Преминаваме значи към 319 на Гирлинг и 320. Те са идентични. Против. За, против въздържали се, отхвърля се. Приема се. Не, всъщност, нека да проверим, че с електронно гласуване по 321 и 322. Край на гласуването. Приема се 32 гласа за, 25 гласа против. След това 321, 322 идентични. Кой е за? Против? Въздържали се. Приемат се. 323, 324 за. Против? Въздържали се. Приемат се. 326, 326 за против, въздържали се, приема се. 328-329, кой е за, против, въздържали се, приемат се. 327, кой е за, против, въздържали се, приема се. 330, 331, кой е за, против, въздържали се, приемат се. 332-333, кой е за, против, въздържали се, приемат се. 334 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към изменение 75 на докладчика. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 76 и 339 идентични. Кой е за, против, въздържали се, приемат се. Сега стигаме до ресайтълс. Кой е за изменение 1? против, въздържали се, приема се. 79, изменение 79, за, против, въздържали се. Нека да проверим по 79 чрез електронно гласуване. Един глас на социалистите и демократите повече. Така. 31 на 27. Приема се. Номер 2. Кой е за 2? Против. Въздържали се. Приема се. Номер 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Номер 6. За против, въздържали се, отхвърлят се. Идентични 81-82, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 83 за против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 85-86 за, против, въздържали се, приема се. 8 за. Против. Въздържали се, според мен се приема, но нека да проверим, че с електронно гласуване по изменения 8. Край на гласуването. Приема се. 31 гласа за, 27 против. Сега по 89 имаме разделно гласуване. Кой е а, за по първа част? Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме сега по втора част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Край. Чудесно. Край на гласуването. Така че гласуваме сега окончателно по целия доклад, начало на гласуването. Един глас на НП в повече. Така, сега е добре. Край на гласуването. 55 гласа за, двама въздържали се, един глас против. Приема се с много голямо мнозинство. И сега преминаваме към а, гласуване на резолюцията, начало на гласуването, край на гласуването, виждам, че а, няма гласове против, има само един въздържал се, а, така че нека да поздравим докладчика за това толкова важно досие в екологичната стратегия на Европейския съюз. Надявам се, че тук ние можем да очертаем много ясни тенденции по отношение на устойчивото развитие в Европа в сферата на електрониката и електроуредите. Сега вече става по-лесно. Преминаваме към следващата точка. Сключване на протокол за комплексно управление на крайбрежните зони към Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието. Да, става дума за Средиземноморието. Тук имаме само едно гласуване, можем да кажем или да, или не. Кой е за тази резолюция? Кой е против? Въздържали се? Чувам, че трябва да гласуваме електронно, така че е, откривам електронното гласуване. Край на гласуването. 53 за, няма гласове против и въздържали се, приема се с единодушие факта, че а, ще можем да управляваме по-добре крайбрежните зони а, в Средиземноморието. kommen zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Commission Green Paper on the Management. Следващата точка от дневния ред е Зелената книга на Комисията за управлението на биологичните отпадъци в Европейския съюз. Хосе Мануел Фернандес е докладчик по тази тема. Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 53 за. Петдесет Сега гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се, приема се. 57 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим с електронно гласуване. 57 номер. Гласуването е закрито. Доста малка разлика. Отхвърля се с един глас повече. 61 изменение за. Против. Нека да направим електронна проверка. Трудно е да се прецени. И така гласувайте, моля. Закривам гласуването. 29 за, 23 против. Приема се. 60 номер изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 59 за. Против. Въздържали се. Приема се. 65 и 66 еднакви изменения. По параграф 4 поради гласуването за компромисно решение 1, тези се гласуват в блок 67 за, против, въздържали се, приема се. 68. Устно изменение за против, въздържали се, приема се. 69 за против, в... против, моля гласовете против сега. Въздържали се, отхвърля се. 70 Разделно гласуване по първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение номер 3 за, против, въздържали се, приема се. 74 за,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 въздържали се, приема се. Агри 4 за, против, въздържали се, приема се. Агри 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 6 за, против, въздържали се, приема се. Агри 7 за, против, въздържали се, приема се. Агри 8 за. Против, въздържали се, приема се. Агри 9 за. Против, въздържали се, приема се. Агри 10 за. Против, въздържали се, приема се. Агри 12 за. Против, въздържали се, приема се. Агри 12 гласувахме току-що. Агри, агри 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 15 за. Против въздържали се, електронна проверка по Агри 15. за, 25 против. Агри 16, разделно гласуване по първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Агри 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 18, разделно гласуване за първата част, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Агри 19 за, против, въздържали се, приема се. Агри 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 20, Агри 21 за, против, въздържали се, електронна проверка. Гласуваме по Агри 21. Закривам гласуването. Отхвърля се. 24 за 31 против и 3 1 за. Против. Въздържали се. Бих казал, че се отхвърля, но нека да проверим. Гласуваме електронно по Интер 1. НП е, е дал един глас повече. Така че няма значение, че не ви работи картата. 26 за, 31 против, отхвърля се. Итре 2 за, против, отхвърля се. Итре 3 за, против, въздържали се, приема се. Итре 4, разделно гласувано по първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. И трепет за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И 3-8 за против, въздържали се, приема се. И 39 за, против, въздържали се, приема се. И 310 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 311 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 312 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 3.13 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Итре 15 за, против, въздържали се, приема се. Итре 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Итре 17. Разделно гласуване по първата част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. По втората част за. Против въздържали се, приема се. И 18 за, против, въздържали се, приема се. И 19 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към гласуване на точките от преамбюла. Трета за, против, въздържали се, приема се. Втора, за, против, въздържали се, приема се. Четири, за, против, въздържали се, отхвърля се. Пет, за, против, въздържали се, приема се. Шест, за, против, въздържали се,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 14 с устно изменение и разделно гласуване. И така по устното изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Разделно гласуване първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по втората част. Моля, гласувайте за втората част. Един глас повече от НП и а, социалистите и демократите. социалистите и демократите могат да извадят една карта. Да, така става вече. Приключи гласуването. Отхвърля се. Можеше да мине, но не мина. Номер 15. За... Против, въздържали се, приема се. 16 за. Против,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 Извинете, пропуснах, е, че е разделно гласуване. Сега гласуваме по първата част на 23 за. Против. Въздържали се, приема се. Втора част за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 24 за. Против. Въздържали се, приема се. 26 за против, въздържали се, приема се 28 за, против, въздържали се, приема се 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме гласуването по 32 изменение. НП са дали един глас повече. Моля да извадите една карта. Сега е точно. Приключи гласуването. Приема се. За малко, но се приема 29 на 28. Гласуваме по точка от преамбила К. Устно изменение на Роси за. Против Ние всъщност не можем да гласуваме по него. Ще гласуваме по оригиналната, първоначалната версия на К от преамбюла. За, против, отхвърля се. Л. 33. Но, изменение номер 33 за. Против. Въздържали се, отхвърля се 35 за против, въздържали се, отхвърля се. 38 и 39 идентични за, против, въздържали се, приема се. 37 за. Против. От, въздържали се от приема се. Тридесет за. Против. Въздържали се. Приема се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. Осно изменение на Роси. Ако няма възражение, ще гласуваме по устното изменение на Роси за, против, въздържали се, Отхвърля се. Номер 40 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Номер 41 с устно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 42. Ван Бремт за против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. Да направим електронна проверка на номер 43. Закривам гласуването.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 И така стигнахме до окончателното гласуване. Откривам гласуването. Два гласа повече от НП. Един глас повече от НП остана. Един излишен глас има. Сега вече е добре. 55 за, 3 против, няма въздържали се. Поздравления на Хосе Мануел Фернандес, докладчика. Девета точка в дневния ред. справедливи доходи за земеделските производители, по-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа. Докладчик по становището е Естер Херанц Гарсия. Гласуваме първо изменение за против въздържали се приема се номер 2 за против въздържали се приема се 3 за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 Въздържали се. Приема се 18. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Електронна проверка на 18. Първа част. Гласуването е закрито. Ясно е, че се приема. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване. Гласуваме електронно. Гласуването е открито. Закривам гласуването. 54 за, 2 против, няма въздържали се. Поздравления на докладчицата Естер Херанс Гарсия. Благодарим ви за работата по тази важна точка. Следващата точка развитие на потенциала за разкриване на работни места на една нова устойчива економика. Докладчик Рована Пломп – Искам да я поздравя с първия и доклад, но ще видим сега какво ще покаже гласуването. Изменение едно за против. Въздържали се, приема се. Изменение 2 с устно изменение. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Изменение 3 за. Против. Въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 17 с устно изменение а, номер 16, нека да проверим електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 25 на 30. Номер 17. Първо гласуване по устното изменение. Кой е за устното изменение, кой е против? А, въздържали се, приема се. След това а, имаме разделно гласуване. Първа част, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Втора част, за? Против въздържали се. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по втора част електронно. Край на гласуването. 30 на 25. Отхвърля се. 18 Майрит Магинес за, против,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 и виждам, че работихме чудесно, така че с това изчерпихме дневния ред за този преди обед, така че имате два часа да свършите нещо друго полезно. Благодаря ви много за съдействието. Ще се видим отново в 15 часа.